So. So, good morning. Ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome to... И така, добро утро, добър ден на заседанието на комисията днес. Присъстващите са истински герои. Сигурно трябва да ги черпим един обяд днес. По-добре е да започваме, макар и с няколко минути закъснение. Ако няма бележки по дневния ред, проект е прият по точка 2. Нямам съобщения. Точка 3. Ако няма забележки по протоколите за 8-9 октомври, 6 декември и 28 декември, ще бъдат прияти. Точка четвърта. Второ разглеждане на препоръката относно новото всеобхватно споразумение между Европейския съюз и Узбекистан. Сега вече искам да се изкажа като докладчик. Действащо споразумение от 1999 година, новото започна да се договаря на 23 ноември 2018 година. Ние действахме много бързо. Е, първото представяне на препоръката беше е, на 21 януари. Общо 142 изменения бяха внесени. Много конструктивна среща на докладчика с докладчиците е, в Сянка се проведе на 6 февруари. Успяхме да се споразумеем по текст, възприят от огромното мнозинство от колегите. 19 компромиса, главно по правозащитни въпроси, политическите затворници, свободата на словото и принудителния труд. След като от Европейския парламент се поиска да даде своето съгласие за споразумението, тези е, препоръки трябва да послужат като критерии за оценка дали изпълнението от узбекското правителство е успешно. Това е от мен. Съвсем накратко започваме с господин Бенифей. Благодаря, благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря особено за много плодотворното сътрудничество по това досие и за това, че включихте голяма част от нашите предложения за изменения в компромисите. През изминалите няколко години, както констатираме, е, има е, напредък, има е, нов полах под ръководство на президента на Узбекистан и именно това ще гласуваме и след обед, но все пак а, а, има а, ед, една крива на възход в а, политиката на узбекското правителство, особено по отношение на принудителния труд, но и на правата на човека и други. Зачитането на правата на мълцинствата, политическите затворници, правата на човека са въпроси. Имах възможност като депутат в Европейския парламент, имах възможност да посетя Узбекистан и да се убедя в напредъка, който е постигнат. За политическите затворници трябва да отбележа с облегчение, че голяма част от тях са освободени. Все още трябва да се работи много в тази посока, но от името на нашата група искам да подчертая, че трябва да продължим да а, настояваме а, за да се постигне крайната цел пълно освобождаване на всички политически затворници. Благодаря. Благодаря, господин Бенифей. Чарлз Танък, заповядайте. Micro? Не получихме дневния ред, дали говорим за Узбекистан, дано да е така. На италиански говореше нещо колегата, но мисля, че разбрах, че е за Узбекистан. Предишното правителство на господин Каримов а, а, беше обвинявано в чудовищни престъпления, включително и това, че е сварен жив един политически затворник. А, по въпроса за детския труд по време на жътвата, също чудовищни прояви. Така че това отминано ние имаме споразумение с страната. Това е най-голямата с най-голямо население и а, традиционно водеща държава в а, Средна Азия. А, препоръчвам доклада, ще гласувам за, препоръчвам това и на колегите. Благодаря. Благодаря, Чарлз. От Алде Хелмут Шолц. Благодаря. По предложението което имаме пред нас. Следим обстановката в Узбекистан и мога да кажа, че има доста предизвикателства в изграждането на разширено сътрудничество и подписване на ново съобхватно споразумение. Днес ли сме редица предложения за изменения, особено като имаме предвид особено неудовлетворителните резултати в социалната политика, околната среда и преди всичко правата на човека. Много тревожни явления наблюдаваме през изминалите години в Узбекистан и мисля, че това трябва да е част от обсъждането винаги, когато говорим за засилено споразумение за партньорство и сътрудничество. И правата на човека, околната среда, социалните въпроси трябва да се разглеждат много сериозно, когато се водят такива преговори за ново споразумение. За да имаме положителна позиция, трябват промени. Благодаря, господин Галер. Благодаря. Един конкретен въпрос. По компромис 30. Внесеното от мен предложение е редактирано приноса и подкрепата на международната общност, е, за да може Република Узбекистан да се справи а, е, с последици от катастрофата в Аралско моле. Автономна република Каракалпакстан е засегната а, е, там, но именно тяхното правителство отговаря за е, преодоляването на последиците. Именно автономното правителство, Каракалпакското, имам предвид, се нуждае от подкрепа, а не по-общо, както е казано, правителството на Узбекистан. За това изрично трябва да посочим Автономна република Каракалпакстан в нашия текст. Именно в този компромис. Това е компромис 13. Благодаря. Компромис 13. Това е, това е изменение 88, което аз съм внесъл. Вместо в компромиса да се каже Пакстан, се казва Узбекистан. А мисля, че е по-уместно да кажем Каракалпакското правителство, защото именно то е, има отговорността да се справи. Преди години бях домакин на една изложба за опустиняването а, около а, Аралско а, море и кракалпакците От едната страна съсед е Казахстан, от другата, разбира се, това е част автономна Автономна републиката Узбекистан. От узбекска страна основният орган, който, който трябва да изпълни тази задача е автономното правителство на Каракалпакската автономна република. Добре. Ако вместо Узбекистан кажем Каракалпакстан, трябва ли да внесем официално предложение за изменение? Аз мисля, че това е просто техническа грешка при пренасянето а, на предложението в текста на компромиса. Да го приемем като такова, така е по-лесно. Добре, господин Бенифей, господин Шолц. Предлагам да, да кажем in particular, по-специално. И пълният текст да е Узбекистан и по-специално Каракалпакстан. Благодаря. Някой друг иска ли да вземе думата? Видимо не. Тогава давам думата на господин Ярушевич, но той не е тук. Господин Шмидъл, заповядайте. Uh, да, благодаря. Аз отговарям за Узбекистан в Европейската служба за външна дейност. Благодаря, че ни поканихте и че се консултирахте с нас по този проект доклад. Той е много своевременен. Преди 10 дни имаше кръг от преговори в Ташкент. Нещата преминаха много добре. Узбекската страна беше добре подготвена и успяхме да поработим добре по една голяма част от текста и, и бихме искали да ви информираме за целите и за хода на преговорите. Разбира се, ще информираме Европейския парламент за това как протичат преговорите и с нетърпение очакваме да получим окончателния вариант на доклада. Както и вие, ние подкрепяме реформите в Узбекистан и споразумението е един от инструментите за това. И конструктивният диалог, в който се включва Европейския парламент, този конструктивен диалог с Узбекистан много високо оценяваме. Благодаря. Няма други желащи да се изкажат бих искал да обявя, че гласуването в АФЕД ще бъде след обед на 20 февруари, а в пленарна зала се предвижда гласуването да се проведе на втората сесия през марта. Пета точка. Това е препоръка свързана с споразумение за институционална рамка между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария Преговорите продължаваха 4 години и бяха финализирани на 23 ноември 2018 година с общ текста, който беше съгласуван между Европейския съюз и Швейцария, обаче Федералния съвет на Швейцария все още не е оформил окончателната си позиция – той реши първо да проведе публична консултация на 7 декември и продължава тази консултация до момента. Швейцария е един от най-близките партньори на Европейския съюз. 1,4 милиона граждани на Европейския съюз днес живеят в Швейцария. 450 хиляди граждани на Швейцария живеят в Европейския съюз. Като член на ЕАС, Швейцария не е част от Европейското економическо пространство. На сегашните двустранни преговори се основават върху 20 основни и около 100 други споразумения, вече като подпомагаща комисия Инта прие становище и същото въжи и за комисията Имко. Така че това е ситуацията. С радост дам думата на нашия докладчик господин Фронзолика. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Както вече беше споменато, Европейския съюз и Швейцария са близки съюзници и имат сериозна економическа взаимозависимост. Това въжи за търговия с токи услуги. но нашето сътрудничество надхвърля чисто економическите ползи. Швейцария има много тесни политически и културни връзки с Европейския съюз и държавите членки. Не следва да забравяме, че Швейцария беше кандидат държава за Европейския съюз и през 2016 година те спряха този процес. Обаче нашите взаимно изгодни отношения предполагат взаимна отговорност за дългосрочност и устойчивост. За това смятам, че трябва да се постигне баланс в доклада и да бъдат отразени всички важни елементи в споразумението и трябва да предоставим важни препоръки към съвета, комисията и върховния представител. Швейцария е важен партньор и искаме да сближим още повече партньорството. Преговорите между Европейската комисия и Швейцария по споразумението започнаха през 2014 година и приключиха през, през ноември 2018 година. Обаче, за съжаление, Федералния съвет на Швейцария реши вместо официално подписване на споразумението да се започнат публични консултации – трябва да се подчертае, че над 120 са двустранните спогодби между Европейския съюз и Швейцария. Държавите членки на Европейския съюз и Швейцария също така. И за това в интерес е на държавите членки на Швейцария тези двустранни спогодби да бъдат гарантирани от институционална уредба в бъдеще. Защото, колеги, има някои споразумения, които са били сключени през 1974 година. И те вече са морално старели и трябва да бъдат актуализирани. Също така проличаха някои различия на мнението с Швейцария, особено в сферата на директивите за гражданството на Европейския съюз и също така директивите свързани с командироването на работници. Същите различия в мненията бяха изразени също така и в доклада. И има няколко външни искания, подадени от различни организации и органи, да се заеме по-неутрална позиция по едностранните мерки, възприяти от Швейцария като мерки защита за да бъдат защитени командированите работници, швейцарските работници от социален дъмпинг и да се заличи упоменаването на думите дискриминационен и непропорционален, така както е било в първоначалния текст. Искам да благодаря колегите за техния принос към този доклад. 76 изменения са били внесени, сред тях са и моите изменения. Искам да благодаря докладчиците Сенка за сътрудничеството. Имахме два кръга срещи с докладчицата Сянка, като се стремихме доклада да бъде балансиран. Но има някоя разногласия в упоменаването в компромис 4, преди да се упоменат мерките за защита, които се разглежда Европейския съюз като едностранни мерки, които не отговарят на принципите за пропорционалност и недопускане дискриминация. Да, тези мерки са едностранни, така както са били въведени в Швейцария и непропорционални. Но тъй като това не е в съответствие с правилата на вътрешния пазар и свободното движение на хората, ограничението на движението на самонетите лица, работниците и предприемачите, можем да кажем, че тези мерки не са пропорционални. Ако Швейцария иска да участва в вътрешния пазар на Европейския съюз, Швейцария не би трябвало да предприема такива мерки. Правилата трябва да въжат за всички, които участват във вътрешния пазар. Другото решение би било да се напусне вътрешния пазар. Целта на тези мерки е да се води борба срещу социалния дъмпинг в сектора на услугите. Обаче това може да се постигне чрез мерки, залегнали в споразумение за свободното движение на хора. Имаше много помирителни процедури в хода на преговорите по споразумението и текста на споразумението предвижда мерки, пред... които са подобни на тези, които предвижда Швейцария. Например, Швейцария има право на съгласие и независимо от това, сега въведените мерки остават в сила. Накрая, колеги, искам да привлека вашето внимание за заключеният на съвета по Швейцария от вчера. Там се казва, че съветът много съжалява за това, че Федералният съвет на Швейцария не одобри официално резултатите от преговорите от декември 2018 година и призовава Федералния съвет да започне да води да отчете финализирането на договора и да внесе в парламента текст на текста, след като приключи 6-месечната консултация. Също така съветът подчертава своята обезпокоеност от това, че Швейцария прилага последващи законодателни мерки и практика, които не са съвместими с действащи споразумения. Например, споразумението което на английски се нарича FMPA. И Швейцария следва да възприеме всичките имащи отношение към въпроса законодателни актове на Европейския съюз, по-специално директивата за командированите работници. Благодаря ви. Благодаря сега е докладчицата в сянка. Има думата госпожа Желяна Зовко. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, за мен беше удоволствие да бъда докладчик сянка по този доклад. Искам да благодаря докладчика за неговата работа и за неговия подход към внесените изменения и към преговорите. Искам да благодаря и на другите докладчици в сянка за прекрасното сътрудничество. Тази, това ново споразумение – по което преговорите се водиха от 2014 година до края на миналата година, е нещо, което следва да се приветства. За съжаление, Швейцарията първа трябва да ратифицира текста след провеждане на референдум. Един момент, който искам да подчерта и който е много важен за мен, е, че призоваваме Швейцария да обмисли намаляването на периода на при влагането на преходни мерки, които се отнасят до работници от Харватия. Има риск, че може да бъде удължен първоначалния две годишен период, въпреки че вече от много време се е стабилизирал броят на хърватските граждани, които живеят и работят в Швейцария. Също така тези едностранни мерки на Швейцария бяха конкретен проблем при преговорите. Швейцария целеше чрез тези мерки да защити от нелоялна конкуренция своите предприятия. Обаче тези мерки не отговарят на споразумението между Европейския съюз и Швейцария за свободното движение на хората. Изисква се е, гражданите на Европейския съюз и предприятията да подават молба с 8-дневно предизвестие и това затруднява дейността а, на европейските предприятия. Това също така е много сериозна тежест на гражданите Европейския съюз, които живеят в граничните със Швейцария райони. Докладът на парламента изразява съжаление по тази позиция на Швейцария. Докладът е един кратък документ, който посочва стремежа към дългосрочни отношения с Швейцария и посочва, че споразумението ще бъде полезно за двете страни по споразумението, особено за гражданите. Uh, <clears throat> Благодаря, казва господин Танък. И аз искам да поздравя господин Фронзолика за прекрасния доклад. Той използва термина, че Швейцария е близък съюзник. Не знам доколко неутрална Швейцария би се зарадвала на това определение, но разбира се, със сигурност имаме силен партньор в сферата на търговията. И интересно е, че има само 4 държави територии, сред тях и Фарерските острови, които са сключили споразумение с Обединеното кралство и поддръжниците на Брекзит е, призовават за възприемане на швейцарския модел, когато става дума за свободата на движението. Винаги ме е вълнувал факта, че Швейцария, въпреки че е в ЕАСТА, проведе референдум, чрез който се отхвърли включването в ЕЙПА въпреки че Швейцария не подлежи на решенията на съда на ЕАСТА. Няма всъщност един постоянно действащ съд, който би могъл да постановява по различни видове спорове. Мисля си, че това може да бъде възпроизведено като практика и в Обединеното кралство след Брекзит. Що се отнася до компромисите? Ние пожелаваме успех на този доклад. Той се радва на подкрепа от всички политически групи в тази комисия. Благодаря ви. Благодаря, господин Танък. Няма други желащи да се изкажат сред докладчиците в сянка. Сред другите желащи да се изкажат е господин Дорман. Благодаря. Да, аз съм председател на делегацията Европейски съюз Швейцария и ние работим с Швейцария, имаме какво да кажем. Искаме да поздравим докладчика за извършената от него работа, за проекта доклада, за компромисните изменения. Надявам се, че те ще се радват на голяма степен на съгласие в комисията ФЕТА. Смятам, че и Швейцария и Европейския съюз успешно проведоха преговорите по оформянето на текста на споразумението. Имаме добър резултат, който е пред нас. Особено съм доволен от член 16 в споразумението. Там се предвижда създаване на съвместен парламентарен комитет. Много се радвам, че ще се повиши нивото на сегашното сътрудничество между парламентаристите на Европейския съюз и Швейцария, но в скоро време предстоят и избори в Европейския съюз и в Швейцария. Затова нещата се осложняват. Споразумението е основа за доразвиване на економическите отношения, които са полезни и за двете страни. Също така това е важен елемент в процеса на вземане решение в Европейския съюз – също така представлява споразумението различни гледни точки. Аз наскоро бях в Швейцария като член на делегацията Европейски съюз Швейцария. Имахме много плодотворни обсъждания и много интересна среща в парламента на Швейцария, но тези съпътстващи мерки са нещо, което предизвиква сериозна загриженост, за което говорят и редица държави членки. Благодаря на господин Дорман. Сега давам думата на други колеги. Заповядайте, госпожа Свица. Благодаря. Преди всичко искам да благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка за този всеобхватен текст. Искам да изтъкна изменение 45 и да благодаря на докладчика за разбирането му. Аз внесох това изменение съвместно с колег... друг колега от Харватия. Става, става дума за това, че изразяваме е, съжаление за това, че Швейцария реши да удължи преходните мерки за хрватските работници след изтичането на срока на тези мерки, който първоначално беше две години. Това изменение е включено в компромисния текст, компромисното изменение. Благодарим за това, но това, което искам да подчертая е, че в оригиналния му вид това предложение беше включено също така и в заключенията на съвета по взаимоотношенията между Европейския съюз и Швейцария и вчера беше одобрено на заседанието на съвета на министрите. Това, този текст беше одобрен. Искам да кажа, че това е много важно за хрвати и хрватските граждани. Благодаря. Колегата Пицола. Председниче, a zahvaljujem naravno izvjestitelju i kolegama na radu na ovom izvješću i postignutim kompromisima. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегите за участието им и за приноси. И отново искам да се върна на решението на Швейцария да продължи преходния временния период, за преходния период за е, хрватските работници и това е записано в протокол номер 3 и касае присъединяването на Харватия към Европейския съюз, което споразумение беше приложено миналата година. Съветът изрази съжаление за решението, което беше взето от Швейцария. И това, което искам да кажа е, че има много показатели, които сочат, че Хрватските работници са добре интегрирани на трудовия пазар на Швейцария и тях, техните разрешения за работа, краткосрочни, редовно се продължават. Искам също да поставя дарението върху това, че става дума за много малко лица. Това е 0,02% от общо работещи в Швейцария. Разбирам, че някои колеги чуват и други неща от страна на техните синдикати, че нещата са много политизирани, но тук не става дума за проценти. Тук става дума за едно равноправно третиране на, всички, на всичките европейски граждани, а също така и за е, взаимодействието между различните споразумения в Европа с различни други трети страни. Затова ви благодаря предварително за подкрепата. Хвала мистер Пицула. Благодаря, господин Пицула. Господин Совко иска да добави. Госпожа Совко. И аз Искам да приветствам това, което казах колегите от Харватия. Искам да ви уверя, че заедно с други докладчици в Сянка ние ще гарантираме това изменение за хрватските работници да бъде включено в текста на компромисното изменение. Това беше подкрепено от всички политически групи. Сега господин Шолц. Господин благодаря. Ми чухме позицията на докладчика и на докладчиците във всяка. Мисля, че сме на добър път. Става дума за една сложна процедура, коя е процедурата на отношенията между Европейския съюз и Швейцария, но мисля, че трябва да развиваме тези отношения. Успоредно на това има един много специфичен елемент в това споразумение, което е във връзка с Брекзита и с това, което може да се случи в бъдеще. Като говорим за заплатите, свободата на предоставяне на услуги, свободата на движението на работещите в различните региони. И тук мисля, че е, има някои притеснения, по-специално що се отнася до работещите и до синдикатите в Швейцария. До този момент имаше споразумени с е, най-различни стекни правила, т.е. гарантиране минимална заплата, възможност за е, контрол, който да се извършва в, в чуждото предприятие, установено в Швейцария и така нататък. И мисля, че е, тези притеснения не трябва да бъдат подценявани. Има някои елементи в това споразумение, които не са допустими, защото не водят в правилната посока. Например, едно споразумение за свободна търговия, Европейския съюз има една много стабилна глава относно е, трайността, устойчивостта. Т.е. там трябва да има и политически е, мерки е, и инструменти за изпълнение на тези мерки. Но тук в това споразумение, проект за споразумение, не намираме именно тези елементи. В част 3 сме се на хоризонтална и парламентарна комисия установяваме, че е, има доста големи отклонения от правилата за въвеждането на консултативни групи и в известен смисъл активното участие на работещите и на синдикатите в Швейцария не е гарантирано. Е, и мисля, че трябва да бъдем по-твърди и да очакваме и да изискваме по-добри преговори. Благодаря. Благодаря. Не виждам други желаящи да се изкажат. Службата за външни действия сега има дума. Тя е представена. Господин Мартин. Е, е, Разбира се, бих искал да благодаря на докладчика за тази препоръка. Uh, uh, uh, Това споразумение ще бъде взаимно и изгодно. То ще създаде правна сигурност и ще създаде едини условия за економически субекти и гражданите в единия пазар. По такъв начин едно е, запитване за преюдициално заключение от е, съда ще може да помогне да се изясни въпроса. По въпроса за съпътстващите мерки, всъщност Европейския съюз и Швейцария се стремят към една и съща цела, именно да се запазят високите стандарти при заплащането на работниците. Европейския съюз осигурява свободно движение и свобода на услугите, е, като същевременно защитава е, свободните пазари от е, дъмпинг и нелоялна конкуренция. Ние смятаме, че сегашните мерки, които са в сила в Швейцария, са несъразмерни и дискриминационни защото ограничават свободното предлагане на трансгранични услуги и свободното движение на хора в ущърп на потребителите в Швейцария, които по такъв начин имат по-ограничени избори, следователно плащат по-високи цени. Постигнахме добър компромис в преговорите по този въпрос. Остават някои въпроси за доизчистване – при пълно е, зачитане на директивите от 2018 година за свободното движение на хора и свързаните актове с е, тази директива на швейцарския пазар на труда има възможност е, за предоставяне на услуги от европейски доставчици в 90-дневен срок в контекста на преговорите поискахме е, срока за предварително е, уведомление да бъде до 4 работни е, дни на основата на обективния анализ на риска. По, поискахме предоставяне на пропорционална финансова гаранция при предоставянето на услуги, когато доставчиците не са изпълнили своите финансови задължения, както и ефективен контрол а, върху дейността на самонетите лица. Директивата за гражданството е много важна допълва споразумението за свободно движение на хора. Възможно е да се договорят промени, защото страните от ЕАСТ не са задължени да приемат императивните разпоредби на европейското законодателство. Благодаря. И така, в заключение, господин фронзолика. Благодаря, благодаря ви, господин председател, Благодаря на всички оратори, на всички колеги. Много се постарах в компромиса да отразя всички внесени предложения за изменения. Надявам се да се съгласите, че този доклад е балансиран и отстоява интересите на гражданите и държавите членки на Европейския съюз. СВД са малко по-критични, ние се опитваме да сме по-балансирани, е, ние не употребяваме прилагателното дискриминационни, защото очакваме положителен развой. За съжаление, въпреки обещанията, е, Швейцарския федерален съвет е, не прие решение за утвърждаване на промените. Ако четете швейцарските медии, ще останете с впечатление, че е, споразумението няма да бъде подкрепено от Федералния съвет, но ще изчакаме и ще видим. Ние сме за интересите на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря ти, Доро. И така, гласуването е днес след обед. И така, Следваща точка 6 от дневния ред. Добре вървим в графика. Казват ми, че ораторът ни по точка 6 още не е дошъл. Но пък нека да видим точка 7. Казват ми, че колегата Еорегия на път. На път какво точно значи? Някой знае ли? Къде се намира? Дали някой може да му се обади? А той е извън сградата, така ли? и така, колеги, стигаме, както а, съобщихме, до точка 7. Ще чуем колегата Йореги. Добре дошъл. Той беше ръководител на делегацията в Никарагуа участваха няколко членове на нашата комисия да оценят на място ситуацията и най-вече националния диалог по правата на човека и местните общности. Господин Йореги, благодаря ви, че дойдохте много по-рано, отколкото се очакваше. Благодаря. Благодаря, господин председател. Да, наистина трябва да кажа, че тази мисия в Никарагуа се състоя от 23-26 януари. Политически тази мисия беше много важна и лично бях много впечатлен, защото имахме възможност да видим на практика какво точно става и да може да се срещнем с почти всички интересни лица, президента, с съпругата му, заместника, президентката, ръководители на социални движения, селени, студенти, неправителствени организации, кметове, политически затворници, дори в затворите бяхме. Така че това беше една изключителна мисия, много изпълнена с много емоции. Е, с много страсти предвид е, сложната ситуация на място. Това, което става там е наистина много сериозно, защото след манифестациите от, е, през април миналата година, страната беше свидетел на разрушаване на демократичната система, с ограничаване на правото на, е, на слово, процеси, политически процеси. Имаше и сериозна репресия. Много хора бяха изпратени в затвора, масови задържания на лица. Виждаме, че социалните ръководители и техните семейства са преследвани от полицията. Затварят се някои медии, преследват се журналисти, стотици хиляди лица се потърсиха обежище в Никарагуа и други други региони, други страни от региона, в хора, които се борят за човешките права. И международните организации, най-сериозните международни организации бяха изгонени, а между тях и представители на Обединените нации. Политическите партии загубиха всякакъв престиж, всякаква сила, защото предишните споразумения с Ортега се изпразиха от смисъл. Обезмислиха и самите партии в Никарагуа. Вътрешните протести са репресирани след големите манифестации и жертвите от първите месеци, опозицията се замина в Коста Рика, потърси там убежище и тези, които останаха на място, са почти нелегални. Така че искам да кажа, че има наистина истински срив в упражнението на свободите. Архиепископската конференция беше много важен, много важен елемент. Епископската конференция, без съмнение, съставлява една институционна структура, която е необходима, за всякакъв диалог. И тя е един посредник, който е много важен за бъдещето. Правителството от своя страна има напълно, не, напълно изкривена представа за действителността. Съединените щати организираха почти а, един а, преврат. Правителството а, много близко до това, което се случва в Венецуела. Американците са виновни за всичко, което става в страната. Нещо, което е абсолютно Аз го казах също и на президента Ортега. Казах му, господин президент, съжалявам, но няма никаква истина във вашата версия на фактите събитията и докладите от, показват, че имате напълно изкривено виждане за това, което става. И виждаме, че има голямо многообразие на различни социални групи в Никарагуа, студенти, селени, неправителствени организации. Това е една държава, която има много висока политическа култура и всички тези разнообразни прослойки в обществото не търпят диктатурата. Това е истината. И заключението, за да бъда кратък, е, че има две държави в Никарагуа. Да, съществува и сандинистка Никарагуа. Но всъщност унези, които са истинските а, а, защитници, унези, които са се борили срещу Сомоса, те са вече изоставили Ортега. И те си спомнят какво е било. И виждаме това разпределение, практически корпоративно на властта, се е ползва от подкрепа максимум от 20-25% от населението. И, и селените, и студентите, и политически дейци, всички те изискват свобода. И тези две държави, които съществуват едновременно в Никарагуа, са факта. Европейския съюз трябва много ясно да заяви каква е неговата позиция във връзка с целият този много силен тоталитарен уклон на режима. В една резолюция, която си спомняте, от миналата година ние изразихме тази наша позиция, но трябва да я потвърдим. Трябва много ясно да заявим каква е политическата позиция на Европейския съюз. Също така смятам, че това осъждане трябва да бъде придружено от предложение за санкции спрямо режима. За момента Европейския съюз само предупреждаваше в кавички, че ще използва всички инструменти и мерки, които са необходими, за да се окаже натиск, за да може тази държава да стане демократична. Но нищо реално не се случи. През декември на съвета на външните работи госпожа Могелини обеща да използва всички мерки. Днес Европейския парламент трябва да заяви конкретната си позиция, особено след това посещение и трябва много твърдо да се осъди режима и трябва да се приложат политически мерки спрямо режима, ако той не внесе промени. Трето, трябва да се помогне на Никарагуа да върви към един договор, обществен договор, който да гарантира мир и демокрация. Да, виждали сме се с родителите на младежи, които са били убити от режима, с студенти, с много хора. Те искат истина и правосъдие. Това е първото им условие. И за мен също така това, което е най-важно е да има демократичен процес. В този смисъл нашата делегация, която включваше представители на всички политически групи от НП до ГУЕ, включително Европа на свободата и прехите демократи, разбира се, социалистите демократите, либералите. Ние всички стигнахме до извода, че трябва да се поискат три неща спешно от правителството. Да бъдат освободени политическите затворници или най-малкото да бъдат дадени условни присъди, така че те да могат да очакват съдебния процес в своите домове, а не в затвора. И за мен правосъдието е изключително важно. Важно е те да бъдат в домовете си и да бъдат спрени е, да, да бъде спряно жестокото обращение с тях в затверите. Така че трябва да се поиска също така връщането на международните организации. И като жест Европейския съюз може да води дело, който да подпомогне така. След това отидох в Мексико и също така там се срещнах с ръководителите на тази държава. Това е една много важна държава. Тя може да има много важна роля, както е в случая с Венесуела. Ролята на един посредник, така че да се стигне до едно разрешаване на проблема чрез мирен договор. И Мексико знае, също така заедно с Европейския съюз, как може да се проправи пътя, демократичния път към свободни демократични избори. Много е важно да се гарантира свободен и демократичен изборен процес. Трябва да бъдат променени институциите, които да наблюдават този демократичен процес на избори. И накрая политическите групи, които бяхме представени в делегацията, изготвихме резолюция ще я представим на пленарно заседание по време на първата мартинска пленарна сесия. И там ще отразим идеите, които току-що изразих. И една от идеите е, че трябва да се изискват спешни промени от режима по тези три основни въпрос свобода на политическите затворници, свободна свобода, свободно демократично движение на хората и достъп на международната организация до държавата. Това е първо. Второ, трябва да се насърчава диалога и ако има такъв диалог, Европа трябва да помага. И трябва да се гарантират резултатите от този диалог на практика. Благодаря. Това беше от мен. Благодаря, уважаеми колега Хауреги. Мисля си, че всички сме съгласни с заключенията. Наистина това беше много важно посещение в Никарагуа. Дали някой би искал да се изкаже по това, което каза колегата? Не. Много благодаря за това съобщение за посещението на делегация на Европейския парламент в Никарагуа през януари, колеги. Остава ни още шеста точка от дневния ред. И така, точка номер 6. Сега бихме искали да ви съобщим за посещението в Гвадемала, То беше извършено делегация на Европейския съюз за връзки с държавите от Централна Америка на 29 октомври до 1 ноември господин Таяни по това време предложи да се изпрати делегация до държавата, за да се прецени ситуацията с човешките права в Гватемала, особено що се отнася до коренното население и тъй като господин Сакурафа не присъства, господин Бенито Зилуага също така участваше в това посещение, затова ви давам думата, господине. Много благодаря, уважаеми колеги от Комисията по външни отношения и делегацията за отношения с Централна Америка. За мен е удоволствие да представя заключенията от посещението на Европейския парламент в Гватемала от 28 октомври до 1 ноември. Както каза и нашия председател, имахме три основни цели. Първо, ситуацията на, в Гватемала и решението на президента на Гватемала да не поднови дейността на комисията на ОНЕ по избягване безнаказаността. Второ, специално внимание към ситуацията с човешката права, особено що се отнася до правата на защитниците на човешките права, особено лауреата на наградата Сахаров Лолита Чавос и също така спазването на споразумението между Европейския съюз и Централна Америка. Общите заключения, основното заключение е, че правителството е много затворено и дипломатическите връзки, обмена на информация, диалога много сложно се води с това правителство. Ние се срещнахме с представители на правителството, най-вече министри, и непрекъснато чувахме за националния суверенитет и стана ясно, че дейността на Европейския съюз в сферата на сътрудничеството и човешките права за тях е намеса във вътрешните работи на държавата. Това очертава и дипломатическите отношения, които са много усложнени. това се извършва в един социален и политически контекст, който е много сложен. Най-вече поради обрата в правителството, което въпреки своите предизборни обещания заяви за изгонването, експулсирането от страната на ръководителята на Комисията на ОНЕ за недопускане безнаказаността. Социалната ситуация е осложнена от общото насилие. 22 22 са убийствата на 100 000 души. Също така недохранването е много силно разпространено. 10% е годишни економически ръст. Независимо от това, неравенството е много силно. И също така в съответствие с данните на Световната банка, това е една от най-бедните държави, така че неравенството е много силно и това неравенство най-вече засяга коренните народи. Повече малко по въпроса за Комисията на ОНЕ за избягването на безнаказаността. Тя се бореше тази комисия срещу корупцията в Гватемала. И над 300 дела бяха заведени в съда. В някои случаи ставаше дума за високопоставени политици, например бившия президент на Гватемала, Молина и дори и сегашния президент Моралес. Комисията поддържа своята дейност благодарение на международна финансова подкрепа, която основна основно идва от САЩ, които винаги са подкрепили дейността на тази комисия. И въпреки, че нещата доста намаляха с идването на президент Трамп, Трамп на власт, и също така Европейския съюз подкрепеше дейността на тази комисия с 66 милиона евро обаче беше прекъсната дейността на тази комисия. Първо беше отказано да се удължи мандата. След това беше експулсиран Иван Веласкес, ръководителя на комисия, беше обявен за персона Онграда и през 2008 година беше едностранно прекъсната, извинете, 2018 година беше едностранно прекъснат от Гватемала спогодбата за сътрудничество с комисията. Комисията водеше много силна кампания срещу корупцията. Сега ситуацията бяха променени за, за, особено когато бяха отправени а, обвинения към служителите а, и ръководителя на комисията в това, че а, е имало незаконно финансиране. В момента борбата срещу безнаказаността и корупцията в Гватемала трябва да продължи и Европейския съюз, международната общност трябва да заемат по-категорична позиция и може би в някои ситуации, може би трябва да бъдем по-малко дипломатични предвид нестопчивостта на ръководителите на Гватемала. Що се отнася до човешките права с специален акцент върху конфликтите за земи и обвиненията в престъпление и убийството на защитниците на човешките права. 60% населението на Гватемала е корено население, което практически е изолирано от политическите процеси. То е най-много изключено от цялостния живот в Гватемала и страда най-много от дискриминация. Още през 2008 година бяха заклеймени тези общности като терористи. Това доведе до нарастване на насилие срещу тях – особено срещу единия от кандидатите за поста на президент. И когато беше там нашата делегация, 24 лидери на коренните народи бяха убити. И тези убийства останаха безнаказани. Така че това, което също така ни направи впечатление в Гватемала, е, че и министрите и председателя на Конгреса непрекъснато а, изтъкваха един и същ аргумент. Те казаха, че трябва да се приписват тези убийства просто на високата степен на престъпност и насилие, от която страда държавата. Те по този начин прикриваха социалните и политически мотиви за убийствата на тези хора. И този аргумент беше много натъртван, в някои случаи беше просто дори оскърбително. Ние говорихме за това, че е необходимо е да се проведе консултация в съответствие с конвенцията на МОД, по която Гватемала е страна. Обаче тези консултации не са правно вързващи, което продължава да оставя кореното население в много извима позиция. Освен това, за разрешаването на конфликтите е важно да се отчете, че повече от конфликтите се коренят в преразпределянето на земята. 2% от населението притежават 80% от земята в Гватемала и това е основната причина, че до сега не са били приложени на практика разпоредбите от мирния договор, сключен държавата от 2007 година. Също така има санкции срещу Гватемала поради нарушаването на човешките права. Що се отнася до международната общност, тя работи чрез групата за филтър, която следи отделните случаи на защитници на човешките права, които биват осъждани. Ние искаме да подчертаем, че много е важна работата на групата на държавите F13 и също така групата Филтър и трябва тяхната дейност да бъде подкрепена от е, европейските институции. По конкретния случай за, на Лолита Чавес, за съжаление, ние видяхме, че не можем да и се гарантира безопасно връщане в Гватемала. И правителството проявява твърде голям интерес към тази известна фигура, за която говореше и председателя Таяни. Сега за сътрудничеството с Европейския съюз делегацията имаше възможност да посети два проекта за сътрудничество, финансирани от Европейския съюз, оборудване за един затвор за жени и малолетни момичета. No es е capaz aún de de, de raíz Ага, и второто е младежки център за обучение. Много е важно да се решат проблемите от държавата, които проистичат неравенството. Обаче сътрудничеството не подобрява ситуацията на отделни социални групи и прослойките. Видяхме го това със собствените си очи. Виждаме, че обаче се извършва добра работа в сътрудничество с Европейския съюз и смятаме, че трябва да се подкрепя тази дейност. В момента Гватемала е втория най-голям получател на средствата за сътрудничество от Европейския съюз. И като цяло това сътрудничество е положително. Обаче трябва да констатираме, че сътрудничеството с правителството на Гватемала, както вече казах, е нещо много сложно, включително и дори в най-конкретни, чисто организационни и логистични аспекти на това сътрудничеството. Има изключително много бюрократични пречки – и също така незаинтересованост от страна на властите на национално ниво от това сътрудничество. Понякога става дума за простички неща, като, например, приемане на материали, които постъпват в Гватемала за определени проекти. Конкретен пример в един затвор, който посетихме, чрез сътрудничеството беше постигнато да се компютеризира цялата информация за хората, които се намират в този затвор. И преди това имаше хартийни папки, които бяха струпани в една стая и много често хората вече си изтърпяваха присъдата и нямаше кой да ги информира за това, че те си изтърпели присъдата. И тези сътруднения и пречки и бюрократични пречки, пречки пред сътрудничеството, водят до това, че някои от средствата за сътрудничеството просто остават неизползвани. 80 милиона от средствата за борба с недохранването не са използвани, въпреки че ситуацията е изключително тежка в това отношение. Приключвам с заключението, че отношенията, които трябва да подкрепяме, сътрудничеството, което трябва да подкрепяме, чрез е, групата на държавите F13 и групата Филтър, следва да бъде насочена към защит на човешките права и защитници на човешките права. Обаче виждаме, че, както вече казах, проблем с комисията за недопускане безнаказаност и други проблеми, свързани с взаимодействието изискват по пряк дипломатически подход от Европейския съюз и международната общност. И накрая искам да благодаря целият екип на секретарията, който направи възможно това посещение. Особено на тези от тях, които бяха с нас по време на цялото посещение. И също така искам да благодаря на посланника на Европейския съюз Гватемала за неговия за неговата сърдечност, за полагането на усилия от негова страна. Той беше с нас през цялото време и той наистина е един прекрасен посланник в Атемала в едни условия, които са доста сложни и в условия на едни дипломатически отношения, които са твърде осложнени. Благодаря. Thank you, dear. Благодаря, скъпи колега. Благодаря ти, Бенито, за отчета за командировката на делегацията в Гватемала. Много интересна е оценката за положението в страната. Обръщам се сега към колегите. Някой иска ли да зададе въпроси или да изрази отношение? А, разбира се, господин Йореги. Благодаря, господин председател. Е, председател, искам да, да ви попитам дали е предвидено от страна на делегацията за отношение с Централна Америка да представи в пленарна зала предложение Европейския парламент да се произнесе по въпроса, може би чрез спешната процедура за нарушаване на човешките права или чрез дебат с резолюция, наистина трябва да кажем нещо за Гватемала. Това е важно. И самия факт на експулсацията на ръководителят на една международна комисията, на една международна комисия, която ни даваше максимум гаранции за човешките права, трябва да предизвика е, реакция от страна на Европейския парламент, най-малкото въпрос от страна на Европейския парламент. Благодаря за този въпрос. Делегацията постави като един въпрос е, това да се насърчи резолюция от Европейския парламент през 2017 година имаше резолюция по успешната процедура за ситуация с човешките права в Гватемала. И много хора тук ни казаха колко е важна тази резолюция и съгласен съм, че трябва да имаме втора резолюция по спешната процедура или декларация на Европейския парламент, най-вече, що се отнася до експулсирането на ръководителя на комисията и неподновяването на мандата. Госпожа Могилини вече направи съобщение за медиите и смятам, че е добре Европейския парламент да направи нещо подобно. Що се отнася до сроковете, това трябва да се направи, дори да е декларация, максимално бързо, защото през юни ще има избори в Гватемала и трябва да гарантираме това, тази резолюция се разглежда като поредна намеса в изборния процес. Искам да добавя, че Гватемала е включена в списъка на тази година като държава възможна дестинация за посещение делегация на наблюдатели на изборния процес. Ако имате интерес, мога да поставя този въпрос. И моят опит показва, че едва ли правителство ще съгласи да приеме подобна делегация но наистина трябва да се обмисли изпращане на делегация за изборите, но тук трябва да се отчете също и нарастващото насилие и същото така, че въоръжените сили не биха искали, както и правителство, да има такова посещение. Okay, That... Добре, благодаря. Виждам, че продължавате диалога. Гватемала и изобщо Централна Америка да бъде поставена като тема за разисквания в пленарната зала се взема на друго ниво на политическите групи. Благодаря, много интересни отчети чухме и от двамата. Няма други желащи да се изкажат. Искам да ви уведомя, колеги, че продължаваме не след обед в 15 часа. Предстои ни продължително гласуване. За сметка на това сега свършихме е, доста по-рано. Радвайте се на свободното време до 3 часа след обед. Благодаря.